I would like to start the meeting Започваме нашата работа, защото се чуда дали все още има някой в парламента или всички са си заминали. Сега, първо да ви кажа какви са решенията на координаторите вчера на съседанието. Що се отнася до разпределението на становищата? Първо имаме две становища за промяна на статута на остров Майот. Първо за здравето на животните и след това здравеопазването е, сред населението. Двете становища се предоставят на социалистите демократи. Е, решение свързано с приспособяване на фондовете Двете становища се дават на НП. Глобалния а, глобални, става, става дума за глобалния, за средства от глобалния фонд за приспособяване, тъй като нямаме време да изработваме становище, ще, е, ще се придържаме към обичайната процедура. След това становище по зелената книга за финансиране на европейската економика и е, въвеждане на така наречените екологични методи. и как Европа може да създаде едно по-благоприятни по условия за развитието на бизнеса и а, работни места. Дава се на социалистите. Обсъдихме също така uh, with the procedure for the adoption как, какви ще бъдат а, пред процедурите за приемане на а, измененията в а, бюджета и корекциите за бюджета 2014. А, Разбрахме се, че ще прилагаме процедурата, която прилагахме и миналата година и ще упълномощиме докладчика и председателя да а, стъпат на така наречения традиционен бюджета на комисията и Както казах, докладчика и председателя ще имат право да нанесат промени на всички по всички урязвания, които са отвършени от страна на комисията. По бюджета на нашата комисия също така се споразумяхме да приемеме да приемеме искането на Валигрон и започнахме обсъждания по външните изследвания и, а, и приоритетите на различните политически групи. Разбрахме се тези проучвани изследвания да започнат от а, септември нататък. Ще има посещение през септември в, а, или октомври в а, България, в а, през септември. ще, ще обсъдиме отново а, през, през, през септември как да съчетаеме датите от една страна тези, които, с които свободното време, с което ние разполагаме и второ времето, което България ни, ни определи за а, посещението. Също така се предвижда и едно посещение в Словения. Сега ще дам думата на представителя на, коми... на комисията, който да е, ни каже какво е положението в Харватия и какво ще бъде от тук нататък е, кохезионната политика за тази страна. Uh, Благодаря, госпожо председател. Тук говорим за три различни периода, в много различни също моменти. До юли Харватска се възползва от специалната помощ за предприсъединяване. Тази помощ, разбира се, има за цел да подготви структурната и кохезионна политика на държавата, а сега от юли имаме нов режим на политиката, вече се признава, че усилията на Харватска са били направени през изминалите месеци, за да се присъедини. И имаме един трети компонент. Три програми, една за транспорта, една за околна среда и третата е за регионална конкурентна способност. Това, което направихме също, отговаря на направеното и с други страни пред, преди присъединяването. Този период помага да се научат отделни елементи, но ние също така се получихме от предишния си опит и смятаме, че тези предприсъединителни фондове са много важна част, заедно с многогодишното планиране и финансиране. Ако трябва да обсъдим нещата от юни, само 26% са в предварителните плащания и а, това означава, че имаме достатъчно висок ръст, като си има предвид че започнахме едва през 2008. Защо? Защото, защо толкова късно? Защото трябваше да изграждаме а, структурите. И дори и самото физическо прилагане започна към края на 2009, началото на 2010. Разбира се, ние приветстваме Харватска, но също трябва да видим кои ще са проектите, които ще бъдат съфинансирани и искам да дам няколко примера. Биотехнологиите, има също такива центрове в универ... университетите, е, а също и доста, и доста нови компании, които работят по този е, въпрос. Беше постигнато споразумение да се постигне една програма, възоснова на опита по а, различните фондове. Защо? Защото Харватска може да се възползва от същата система за управление и контрол, която беше въведена още от самото начало. Тя ще продължи да, да работи и сега, след присъединяването. Такъв е случая и с Транспортното министерство, и с околната среда, и единствената промяна беше по регионалната конкурентоспособност. Този а, елемент а, премина към регионал... Министерството на регионалното развитие. Как работи тази, работят тези програми? Те бяха продължени до края на програмният период. Тоест една година допълнително беше даден 2016, за да се позволи повече време за прилагането на практика. Тези програми имат същата цел, същия приоритет, същия акцент и се отпускат допълнителни средства. Така че тези три програми имат около 538 милиона евро и а, от Европейския фонд по предсъединяването и 450 милиона от регионалните фондове на Европейския съюз. С него се подкрепят научно-развойната дейност, малките предприятия и други. И сега имаме съфинансиране по морските и ЖП пътища. Околната среда се, се финансира от Кохезионния фонд за управлението на водите и, а, а, и отпадъците. И разбира се, има и няколко други програми, по които имаме а, съвместни програми с Словения и Унгария. Това са трансгранични програми. Кои са следващите стъпки? А, ще трябва да работим много усърдно с хърватската страна и се надяваме, че ще имаме също и допълнителни идеи. Разбира се, Хърватска ще трябва да се подготви за края на периода. Следващата седмица ще получим окончателната версия на стратегическата рамка на Харватия за бъдеще и тогава ще видим каква ще е процедурата. През юли най-вероятно комисията ще приеме плана за действие и когато целият пакет бъде вече оформен, имаме системите за контрол и управление. Очакваме те да бъдат предложени от Харватска през юли и се надяваме комисията да може да ги приеме преди края на тази година. И така имаме доста предизвикателства и ще има нужда от период на адаптация в Харватско. Както вече казах, Харватско е, ще се присъедини към края на този програмен период и е много трудно да, при... да оформим нещата както за този край на програмния период, едновременно с това да работим и последващия програмен период. И е, вторият е, елемент на предизвикателство е, че а, имаме удвояване на средствата, нещо, което ще а, а, се, което означава, че ще имаме умножение по 8, т.е. 8 милиарда евро, които са отпуснати по Кохезионния фонд и плюс още 2 за ОСП, плюс още средства по Морският фонд. Има пет основни фактори за успеха на Харватско и ще се опитаме да работим в тясно сътрудничество с националните власти, за да се осъществят резултатите. Най-вероятно първото не е изненада за вас, а именно подсилване на административния капацитет на министерствата. Това вече се подобри през изминалото, през изминалото време, но има все още решения, които трябва да се вземат. Миналата година беше взето да, решението да се наберат около над 200 служители, които да работят по това управление. Т.е. бюджетните ограничения тук също ще си окажат влияние. Просто имаме големи бюджетни ограничения, а пък от друга страна има нужда от персонал. Вторият фактор е сътрудничеството между министерствата. Това не е нещо специфично само за Харватска, но за всички. Но тук е предизвикателство. И също така трябва да се подготвим за следващия период, за да имаме добро набелязване на приоритетите. И третият елемент е опростяването на системите това също е голямо предизвикателство, тъй като се променят правила и виждаме една тенденция за свръх е, правила. И, так, четвъртият основен фактор е подсилването на процеса на партньорство и консултации. Това не винаги е е в същия вид, както протичаше при, предишни, при другите държави, но се опитваме да насърчим този процес. Да сега имаме частичен успех. През юни имаше конференция на социалните партньори за подготовка за бъдещето и последната ми забележка е развитието на качествени проекти и съответно да се развие капацитета в министерствата и на местно ниво. А, тук а, смятаме, че Харватска вече от година насам използва определено този подход, финансиран от програмата Яспер. И резултатите са доста насърчаващи. Разбира се, другия клон на тази стратегия е използването на техническата помощ за подготовка за бъдещи програми. И в заключение искам да кажа още нещо разбира се, подготовката до, за периода до 2020. Разбира се, има много научни, много важни гласувания, които са били вече протекли. Вчера имаше такова. Имаме и голямо предизвикателство за цялата администрация и комисията иска, а, ако другите държави изготвят някаква позиция, Та има четири основни приоритети, които ние искаме от Харватска, именно подсилване на економиката. Това съвпада с нашата стратегия Европа 2020. Второ, увеличено участие на пазара и намаляване на бедността, увеличаване на уменията. Трето, опазване на околната среда и, и природните ресурси. И четвъртото, подсилване на административния капацитет. Много е рано да се каже какъв точно ще бъде окончателният избор. Разбира се, Харватска е сравнително закъсняла в процеса спрямо другите държави. най-вероятно Харватска ще избере три програми с, е, с няколко от министерства. Министерството на заедостта и на труда, на, на регионалното развитие. И ще имаме един централен подход, централизиран подход, който ще покрива цялата а, република. Мисля, че това е което мога да кажа и ще се радваме да можем да говорим на вашите въпроси. Благодаря. така, благодаря ви. Давам думата на Ян Обрехт. Ако искате да вземете думата, дигнете ръка. Аз общо взето се загубвам в, в тези нови структури. Депата беше много, много труден, когато обсъждахме какво точно липсва в а, Харватия. Доколкото разбрах, междувременно имаме нови оперативни програми, които отговарят на разпоредбите на програма 7.13 и сумата е около 9 милиарда. Чакай сега, искам да попитам, откъде, откъде идват тези, тези средства? ние имаме проблеми с бюджет 2014. Има урезване на бюджета. Ще се прилага ли в Харватия правилото N плюс 3? Защото, както знаете, правилата се промениха между времето. Откъде идват средствата? може би някакви преходни методи се, се прилагат. Така че много ви моля, обяснете ни какво точно ще става в а, Харватия, защото в крайна сметка а, част от плащанията трябва да станат в края на 2016 и тогава може би ще разполагаме с известна гъвкавост, но междувременно колегата от а, Харватия, моля, кажете как се казвате за Ивана Малетич. Аз съм член на парламента от представителка на Харватия. Благодаря на всички за го... така приятелския прием. Що се отнася до управлението на инструмента за присъединяване и кохезионната политика, бих искала да задам два въпроса. Първият въпрос е свързан с възможността за Харватия да получи предварителни плащания за първата половин година. За това е много важно за Харватия да, да, да, да има да получи тези средства до края на 2013 година и за да може да разполага с повече ликвидно. Същевременно системата за контрол и управление ще ви бъде ам, т.е. описанието на тази система ще ви бъде предоставено през, до края на юли, така че най-вероятно ще ви са нужни необходими няколко месеца, за да направите оценка на тази система. Колкото до периода 14-20, колкото и да е важен периода до края на 2013 за нас, следващия финансов период, като че ли в момента просто е някак на втори план, но но мисля, че този този период ще е от огромно значение за нас защото процеса на консултации и партньорство до сега не беше достатъчно добре развит. Ние трябва да го задълбочим и заздравиме. А колкото до абсурпа, абсурпа, э, стратегиите за развитие и освояване на средствата, ще създадем една нова едни, но, създаваме в момента едни нови структури, за да може да се използват правилно средствата, предназначени за различните програми. Господин Бущинар, колеги, спомням си, че малко след като станах член на Румънския парламент, се срещнах с делегация от Харватия и те ме, ме попитаха какво е, какъв е опита на Румъния. Не за да почерпат от нашия опит, защото нашия опит беше по-скоро отрицателен, а просто искаха да се запознаят с най-различните опити и е, за да видят кое най, кой модел най-добре може да бъде е, приспособен към положението в Харватия. Така че аз питам комисия сега. Е, страната разполага ли с необходимия капацитет, за да е, може да е, управлява правилно фондовете и тяхното освоение, защото като погледнем страни като Румъния, като България, си казваме, че най-важното, основното е да се разполага с капацитет за освояване на средствата. И второ, е, смята ли смята, смята ли комисията, че в Хрватия няма да има възможно, ще, ще има ли нестабилност, полит, правна несигурност и намеса на експерти в методологията за освояване на средства, както това беше в Румъния и България. Още веднъж го подчертавам, защото наистина това беше един пример за ката, ката, катастрофален подход Тоест, възможно, трябва да, трябва да се, трябва да се даде на Харватия въз, възможността да построи и създаде своя собствена стабилна структура, за управление на тези е, средства, защото съществува един, е, един, една базисна структура, над която трябва да се надгражда. Аз а, е, Пожелавам много е, успех на Харватия и нека Харватия бъде един пример за другите страни е, канди, кан, кандидатки за възможността да се построи един наистина добър административен капацитет за освояване е, на средства. Благодаря. Uh, Виждам въпрос тук. Хрватска е разделена на 21 власти. Управлението на структурните фондове ще бъде на национално ниво. Това означава ли, че решенията за проектите ще, за всички проекти ще се взимат на национално ниво? Благодаря. Мари Терес Санчес Шмидт. Благодаря ви много, госпожо председател. Разбира се, искам да кажа добре дошла на нашата хърватска колега. Мисля, че нашата комисия е много важна за бъдещето на Хърватия. Нека да поговорим малко за териториално сътрудничество. Чухме ясно, че става въпрос за капацитетът на държавата, това, което може да и предложи Европейския съюз в рамките на структурните и регионалните фондове и е ясно, че именно териториалното сътрудничество ще бъде много важно, независимо дали е междурегионално или транснационално или трансгранично. Именно като между междурегионален аспект като страна, която влиза в Европейския съюз, е много важен обменът на опит. Та, в тази връзка са страни като Румъния, които са влезли сред последните и които в крайна сметка е, са минали по този път вече. Е, ще задам въпроса какви са грешките, които евентуално могат да се избегнат и които, как могат да се оптимизират нещата. Искам да знам също така дали фондовете за е, трансрегионално сътрудничество бяха освоени. Ставаше въпрос за 105 милиона и ако не са освоени, по кои причини? Благодаря ви. Благодаря, Мари Терес. Сега а, Влашък. Благодаря, господин, госпожо председател. Един въпрос относно принципа за партньорство. Беше споменато в началото, а, че има големи предизвикателства за този нов период – и искам да попитам комисията и, държ... и членовете от Харватска дали участието в оперативни програми вече е достатъчно озряло, така да се каже. Може ли да опишете участието на местните власти в това отношение? Не виждам други желаящи да зададат въпрос. Така че, Рафаел, моля да ни отговорите. Нека да ви кажа, че имаме колеги от Харватска и после ще помоля и колегата, новата колега Ивана да говори. Но нека да ви дам думата да отговорите на въпросите. Благодаря. Първо относно по бюджета. Може би не бях и аз едно 7 милиарда бяха до 2020. Това е решение на Европейския парламент и съвета за периода 2014-2020. За различните правила вече има такива. Това беше написано в договор за присъединяване, за да се позволи техническите правила за последните 6 месеца да се ползват тези средства, за да се аргументира използването на въпросните средства. Относно въпроса на госпожа Мантичич, прави сте. То, нашият основен а, фокус тази година е да сме сигурни, че управлението на системата ще отговаря на нашите изисквания до края на тази година, за да може Харватска да а, отговори на всички други а, наши изисквания това е основната причина, поради която се радваме е, на решението на Харватска да, да не надгражда програмата за 2013 възоснова на това, което вече са изградили за програмата 2020, а да се базират на настоящата структура на европейските предприсъединителни фондове. И а ние също си е, сътрудничим с аудиторските власти, контролните власти в Харватска. И а, доклада, който имаме най-вероятно, ще бъде с добро качество, но преди да съм го видял, не мога да кажа нищо конкретно и да се ангажирам. Това ще бъде също част от нашите, а, нашето предизвикателство, именно да избегнем всякакви проблеми с ликвидността в Харватско. Относно подготовката с 2020, периодът 2016 и 2020. Тъй като липсва капацитет в министерствата, Мога да кажа, че не можахме добре да подготвим настоящия програмен период, но се съсредоточихме върху следващия. Разбира се, има се още много завършене, но съм сигурен, че хърватските власти ще а, трябва да изготвят а, и ще го направят този, тази програма и ще го направят добре. Поддържаме непрекъснати контакти с администрацията, но а, вярно е, не е много ясно какви са стратегическите, из, какъв е стратегическия избор. Следващият вторник най-вероятно ще получим повече информация. И искам да кажа, че стратегията все още не е много ясна. В това отношение нашата позиция е а, добра и показва, че все пак сме на прав път, но не е достатъчно. Например, средствата по Яспер помага за създаване на една добра стратегия, но и той не е достатъчен, за да се изготви стратегията. Имаме също така една а, стратегия с няколко позиции. И все още обаче нямаме най-добрите условия в Харватска. Нещо положително е, че първата дискусия с Харватска по подготовката на стратегията 2014-2020 е, че те много сериозно приемат темите като административен капацитет, и, и други. И може би ще се опитат дори да се съсредоточат а, върху някои приоритети, защото на този етап Харватска се опитва да работи еднакво добре на всички фронтове и малко а, се изчерпва по този начин. А, имат също така помощници, подкрепи от други държави. Но в колкото и добър да е продукта, така да се каже, и подкрепата на другите държави, някак си се изчерпват нещата и не виждаме на този етап изграждане на капацитет в самите министерства. Що се отнася до нестабилността, на този етап риска съществува, прави сте. Но ние считаме, че поне на този етап имаме стабилна обстановка. Надяваме се, че това ще продължи. Но това може наистина да се превърне в проблем. Относно управлението, на а, регионално ниво. Смятам, че административният капацитет, който не е доизграден, също пречи. И централизираното управление е, е единството, което може да се направи. Но има все пак а, нещо като щафетни постове, като а, хора, които поемат а, дадени проект във всяка една от провинциите. И относно участието на местните власти. Тук един от елементите, който трябва да отбележим е, че е важно, че има един представител на местните власти във всеки един от комитетите по мониторинг. И другото, което също трябва да кажем, е, че имаме подготовка за една конференция, която ще подготвя страната за втория програмен период. Там участват също представители на местната власт. Не, че това е достатъчно, но а, все пак а, страната разбира, че има нужда да се направи повече по въпроса. И на въпроса на госпожа Санчес Шмидт. Хрватска наистина се интересува и е много активна в регионалните стратегии, например стратегията за Дунава и също се интересува и от стратегията за Адриатическия басейн и се опитваме, доколкото това е възможно, да се възползваме и от опита на другите. Организираме в Загреб на, през февруари един семинар заедно с австрийско и словенско участие по тези стратегии. Разбира се, това е само началото но а, трябва да кажем на нашите хърватски партньори на къде да вървим. А, и друг пример за семинар е декемврийския семинар от миналата година относно а, даването на информация и изподеляне на опит за обществените поръчки. Не казвам, че това е достатъчно, но е а, само началото и надявам се ще имаме и други такива. Благодаря. Ивана, would you like to... Ивана, искате ли да коментирате казаното от комисията? Благодаря. Първо съм много съм ви много благодарна за това, че организирахте това обсъждане и представихте състоянието на готовността на Харватия и на основата на казаното тук аз ще се опитам да предизвикам и обсъждане по въпроса в Харватския парламент, защото е много важно е, страната да бъде добре подготвена в момента. Кохезионната политика, знаете, че е огромно значение за нашата страна, първо заради стратегическите инвестиции, но второ и за да могат стратегическите приоритети да получат е, ем, едно е, добро начало и да почнат е, да бъдат е, преследвани. Знаете, че от една страна е, имаме национална програма. От друга страна обаче има региони, които са изваредно активни, които искат да участват в управлението на оперативните програми и така нататък. Така че ние трябва първо да ги информираме. Наистина на национално равнище трябва да се извършат стратегическите избори, защото приоритетите са класифицирани по теми. Всички те са много важни, от огромно значение за страната, така че не е много лесно да се направи избор. Същевременно не можем да лансираме всички оперативни програми едновременно. Така че може би с помощта на комисията ще можем по-целесообразно да извършим избора. Колкото до средствата 2014-2020 става дума за една сума от 8 милиарда за кохезионна политика, както и за развитие на селското стопанство. предвид нашия национален бюджет става дума за една от сума от много крупна сума, която може да ни позволи да е, дадеме наистина един по-добър устрем на целия процес на развитие, което ще бъде от огромно значение за нашата страна. За да можем в последствие и ние е, да допринесем за европейският е, бюджет, след като наистина ам, постигнем известно развитие, което ще ни даде възможност не само да бъдем бенефициенти, но да бъдем и активно участващи е, в е, формирането на европейския бюджет. Трябва също така да спомена необходимостта от е, координация и сътрудничество между различните министерства. Вече сме постигнали едно равнище на сътрудничество. Министерството на регионалното развитие а, разполага, може би, с достатъчна подкрепа от другите министерства. И за това бихме приканили литовското председателство в момента, в който организира тази неформална среща, за която ни беше е, споменато тук, да бъдат е, поканени не само представители на Министерството на регионалното развитие, но също така и на финансите, от които също зависи освояването е, на тези фондове. Благодаря за информацията, която ми ни добавихте. Давам думата на Шон Кели, защото той много иска да каже нещо. Благодаря, казва Шон Кели. А, аз а, гледах един документален филм за страната и виждам колко а, сме близки, колко нашите страни си приличат, така че в момента, в който ние се присъединихме към Европейския съюз, нашето БВП беше на практика на равнището на това на е, Харватия. Но Така че е, и на много, други, на много други страни, преди ние да се превърнем в економическия тигър, който се, бехме, се превърнахме в едни страни. А, така че е, страната е, има един доста ограничен е, баланс също в е, между износ и внос. И е, предвид въобще цялата структура, економиката на страната, кохезионните фондове са от огромно значение. И е, се надявам че ще, ще се намери капацитет за освояване на тези фондове и е възможно след 20 години Харватия да стане онзи економически тигър, какъвто беше е, Ирландия. Благодаря, Шон. А, с... Има една голяма разлика. Тяхното крайбрежие на Хрватите е много по-хубаво от вашето. А, но хайде да приключим с тази точка и сега а, да благодаря на Ивана. Благодаря ви. И сега нека да пристъпим към точка 19. Роса и сфера Гуд която ще ни представи изменението на регламента относно отварянето на пазара за вътрешни услуги за ЖП транспорт. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Става въпрос за регламент, изменение на регламент, представено от комисията за превоза на пътници. Всичко това върви по посока на повече конкурентоспособност. Този регламент уточнява задълженията за обществени услуги в различните му аспекти. Например, се предлагат мерки за прозрачност в определението именно за задължение за обществена услуга – Както знаете, когато един превоз не може да се извърши в определени условия, тогава правителството изисква от оператора това да стане, а когато именно сам операторът не би го направил, защото няма рентабилност. Такива задължения не, могат, е, да, не можеха до сега да се възлагат направо без е, обществена поръчка. Ние сме съгласни с общите принципи, залегнали в това предложение. В измененията, които предлагаме, единственото, което правим, са някои по-скоро езикови и редакционни бележки върху е, известна неяснота, Искаме просто уточнения. Предишното решение беше много по-ясно. Говорим също така за компетентния местен орган. Тук се предлага ново определение, което е по-скоро източник на неяснота. Така че това искаме. Някои пояснения и сме внесли някои нюанси. Най-общо казано, Става въпрос за това да се върнем към сегашните определения. Защото новите предложени определения не са 100% ясни. Но за всичко останало сме напълно съгласни с това предложение. Предложението е част от четвъртия железопътен пакет. И това е от моя страна. Благодаря ви. Shadows. Благодаря. Не виждам докладчиците в сянка. Ако няма кой да ги замести, направо давам думата на колегите. Първо Влаша, господин Влаша. А, а вие сте докладчик в сянка, извинявайте. Благодаря, госпожо председател. Ще е, говоря на чешки. Първо, искам да благодаря на докладчика за подготовката на това предложение. Има доста неща, които а, подкрепям, но нещо друго, което да кажа. Този пакет за ЖП транспорта трябва да приключи с повече конкурентоспособност, по-низки цени за пътниците, отварен на пазара. Това разбира се го подкрепяме, но имам съмнения относно малките договори за малки обеми които ще бъдат разширени според предложението на докладчика. То по този начин съответните компетентни органи няма да организират процедури по обществени поръчки, ако смятат, че тези разходи ще са неоправдани и големи. Това може да се направи при тези малки договори, където конкуренцията между делните оференти не е толкова голяма. Но има една такава практика да се дават договори без обществени поръчки, малки договори на националните оператори. Това не можем да приемем. Благодаря, казва председателката. Виждам, че няма желащи да вземат думата. В такъв случай можем да прекратим тази тема. Дам думата на докладчика пак. Ки, Ивано. Благодаря, господин Влашък. Ще проучим вашето изказване, но мисля, че няма да има проблем. Добре, в крайния срок за измененията предлагам да бъде септември, защото транспортната комисия планира да го приеме в края на ноември, така че имаме достатъчно време. 12 септември, крайен срок за измененията. Така ще имате време да, да внесете изменения. А сега точка 20 от дневният ред. Мари-Терес Санчеш Смит и становището оперативна съвместимост на ЖП системата в рамките на Европейския съюз. Мерси. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, Както се казва, директивата за оперативната съвместимост е част от четвъртия железопътен пакет и наистина сюжетът е доста технически, и малко труден за представяне. Независимо от това, нашата комисия да реши да направи становище и аз реших наистина да проуча подробно предложението на комисията, за да видим какво можем да внесем като подобрение. Въпреки този технически аспект, трябва да помним, че аспекта оперативна съвместимост е пряко свързан с териториалното устройство и с трансрегионалното сътрудничество, защото трябва да се разбере дали трябва да се постигне това. Всеки един вагон да може да се движи в, по всяка една а, железопътна инфраструктура в Европа. Нека да ви дам конкретен пример. Аз живея много близо до испанската граница в Южна Франция и там бързоскоростната линия между Перпинян и Барселона в момента не работи. А цялата инфраструктура съществува но именно по причини за оперативна съвместимост е, влака не може да свърже тези два града пряко. Така че разбирате защо аз е, имам особена чувствителност към този сюжет. В момента именно се опитваме да разберем доколко са е, резултатни и напредничеви нашите системи. В оказва се, че исторически железопътните системи а, са все още доста устарели и още пазят а, а, стигматизма на, включително и на войните в Европа. Вече няма подобни заплахи на нашия континент и това се казва в договорите. Обаче се оказва, че разликите все още съществуват в ежедневието и се оказва, че инфраструктурите наистина не позволяват това отваряне, което желаем. През януари се представи този четвърти железопътен пакет и се иска с него създаването на единно железопътно пространство, като се засили способността и съответно намаляване на а, цената какво ще е влиянието за държавите, както за регионите и за местните власти и за потребителите. Мислим, че ще е огромно. Огромен ефект ще има върху териториалната, регионалната и кохезионната политика. Именно за това решихме да направим становище. Предмета на тази директива за оперативната съвместимост е да се намали разпокъсаността и съответно разходите за подвижния състав и за инфраструктурата и за да имаме максимална безопасност. Искам да ви припомня набързо как функционира самия процес за разрешително за един вагон. Много е сложно. В момента тази процедура може да трае до две години и да струва близо 6 милиона евро. Трябва да го знаем. В момента съществуват над 11 000 технически правила, които действат в Европейския съюз. Европейската железопътна агенция има само нормативна е, задача. Тя трябва само да създава стандартите за оперативна съвместимост и съответно да съблюдава нормите за безопасност. Така че едно разрешение за пускане в експлоатация зависи от самите национални органи. Има огромни разлики, до толкова доколкото процедурите са различни и сертификациите са различни. Казах ви, може да трае до 2 години и да струва до 6 милиона евро. Цифрите, с които разполагаме, показват, е, че 10% е, от инвестициите са за локомотиви. А когато става въпрос за локомотиви, които да се пуснат в три държави, тогава вече трябва, може да стигне до 30%. Още по-лошо е, че продължава протекционизъм и продължава да се искат все повече е, документи, сертификати и това удължава процедурите. Много често се повтарят самите е, е, проби и тестове, които вече са правени. Затова предложението сега се е, счита за е, революционно, защото се премахва националното разрешително и всъщност изобщо се премахва понятието за въвеждане в експлоатация се оставя само пускане на пазара. Комисията по този начин иска да даде оперативна отговорност на Европейската агенция, освен нормативната и отговорност. Именно агенцията ще издава разрешенията за пускане на пазара, след като събере съответните сертификати, че наистина състава отговаря това разрешително ще въжи в цяла Европа и наистина това ще бъде сериозен напредък. Националните органи за безопасност съответно вече няма да носят отговорност в, за разрешителните за подвижния състав. Ето това са измененията, които аз предлагам. Ние приемаме с ентусиазъм предложенията на комисията, които наистина целят опростяване. Това е желателно за едно истинско, единно транспортно европейско пространство – и ще облегчи процедурите. И това наистина представлява европейски подход. Но, въпреки това, внасяме някои изменения, специално за пускането на пазара, защото там може би има някои рискове. Става въпрос за член 20 от проекто директивата. Това е най-важният момент. Според мен комисията надценява някои неща или има склонност да ги нацени. Първо, капацитета на агенцията да замести 27 национални органа по безопасност. Капацитета също на агенцията да включи или да, да обработи всички правила. Припомням ви, става въпрос за 11 000 правила. И накрая капацитета на агенцията да извършва техническите проверки, които са необходими. Освен това, в предложението на комисията, разходите и отговорността за пускане в движение на подвижния състав почива само на транспортните железопътни компании. Струва ми се, че тези разходи ще бъдат прекалено тежки и могат да обесърчат новонавлизащите фирми на пазара. Например, във Франция SNCF или Deutsche Bank в Германия. За малка експлуатационна фирма, която се опита да навлезе, как ще може да провери, че нейният подвижен състав наистина ще се интегрира в мрежата. Според мен тази е, отговорност трябва да бъде на молителя или на е, производителя на подвижния състав. Беше намерен компромис на 10 юни, който ще позволява арбитраж на европейско равнище и национална експертиза. Тази идея за мен е добра. Трябва да кажем и да покажем, че нашата позиция върви именно тази, в тази посока. И така с тази нова архитектура агенцията става един единствен орган за всяко разрешително е, за, за вагон или част от подвижен състав. Това е новото. Молителят трябва да определи каква е зоната за използване на е, подвижното средство тогава вече може да се даде на подизпълнение на националните компетентни органи самата проверка. Струва ми се, че по този начин ще има гаранция за упростяване. Националните органи ще имат срок от 2 месеца, за да поискат допълнителни документи и 4 месеца максимум, за да могат да обработят досието. След това агенцията излиза с решението, съгласно становищата на националните органи. Ще има апелативна камера, апелативен орган, който да може евентуално да отсъди, ако има някакъв спор между двата органа. Освен това, поддържам създаването на един единствен регистр на подвижния състав, вместо да се поддържат 27 регистри. И искам да подчертая, че само най-сериозните е, промени в подвижния състав трябва да изискват нова процедура за сертификация. А резервните части трябва също да бъдат предмет на хармонизация, за да може наистина пазара да бъде много по-безпроблемен. Агенцията трябва да осигури координирането за въвеждането на най-напредничавите системи. И накрая една, едно, една, една иновация. Възможността за разширяване на зоната за използване до най-близката трансгранична гара ако там инфраструктурите са а, е, сходни, да може подвижния състав да се движи между границите. Като се има предвид е, каква работа трябва да извърши а, е, агенцията и съответно националните органи, за това и предлагам преходен период от 3 години и период за транспониране от 3 години. Защото напредъка наистина ще бъде огромен. ще трябва наистина много, да се положат много усилия за, за адаптирането на новата агенция. Извинявайте, че продължително се изказах, но исках да ви осведомя малко по-подробно. Според Европейската комисия от 70-те години насам има прекалено малко инвестиции, които наистина доведаха до опадък както на инфраструктурата, така и на подвижния състав. И за това именно железопътният транспорт загуби привлекателната си сила. Подобрението на оперативната съвместимост ще позволи наистина да излязат и наяви и някои изолирани органи, които да се засилят економически. Ще има ускоряване на търговския обмен и наистина едно по-силно сближаване на територията. Благодаря. Благодаря, Мари Тереза. След като, след като приключим с тази точка, ще се върнем към предишната, защото комисията би искала да коментира. Сега. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на госпожа Санчеш Смит за тази отлична подготовка и изложение по този технически доклад. Всъщност аз получих отговор на много от въпросите, които исках да задам. Този проекто доклад е вече на огромна крачка напред. Е, до сега е, разрешителните за експлуатиране се издават от националните агенции, но тестовете за високоскоростните локомотиви, които се ам, из, произвеждат в момента от Шкода, а, не могат а, да бъдат а, да трябва да бъдат провеждани в различните страни, така че е необходимо да имаме един единен набор от правила за извършване на контролни тестове в Европа. Аз бих, бих задал въпроса на докладчика, възможно ли е една агенция, европейска агенция да може да решава всичките проблеми, защото на практика ще, тя ще получи правомощи от 207 страни. И, и след като какви ще бъдат разходите за извършване на тези а, тестове, контроли и, от, и а, разрешения, защото ако а, цената е прекалено висока, ще има много малко искания. И какви ще бъдат а, срок, сроковете за подаване на документи и за получаване на разрешение. А, един месец за, получа, за подаване на документи, два, два, два месеца за получаване на разрешение същевременно вие предлагате е, разширя, увеличаване на срока за транспониране от 2 на 3 години и аз съм съгласен и ще подкрепа повечето от а, е, вашите е, предложения. Вие сте и докладчик Сянка, нали? Oui. Oui, effectivement, je suis... Euh, да, аз съм и докладчик в сянка по а, частта управление на железопътния пакет. Искате ли, искате ли да вземете дума? Върна се. Чекайте, в, вие сте докладчик в сянка за трите различни компоненти от пакета, ли? Ça marche ou ça marche pas Oui, ça marche. Oui, effectivement, je suis... Да, аз съм... Отговарям и за оперативната съвместимост и в а, мотивите считам, че има а, прекалено много компоненти, свързани с либерализирането на сектора, но в е, измененията Тези компоненти не присъстват, но за момента смятам, че нямам, нямам какво да кажа по измененията. Сега давам думата на Европейската комисия, но първо представителя на комисията или... Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика госпожа Санчес Шмидт за доклада и за оперативната съвместимост. Комисията счита, че докладът е много задълбочен и измененията също са много интересни. Що се отнася до измененията относно а, общият европейски регистр на превозните средства, това е наистина важен елемент, защото се създава такъв, да се създаде такъв регистр, като си прави, че се създава обща европейска мрежа и ще трябва да помислим по този въпрос. Относно а, обща европейска сигнализационна система. Това е много важно, защото Европейската агенция е органа, който издава разрешителни за пускане на пазара на различен подвижен състав. Така че бихме предпочели да имаме дори повече амбиция по тази тема и да се обърнем и да се сътрудничим с Европейската агенция по ЖП транспорта. Относно преходния период за прилагане на новият процес за разрешителни, Европейската агенция за ЖП транспорт вече се подготвя за тази дейност и относно средствата вече гледа, разглежда как точно да започне дейностите. И считаме, че адекватните ресурси а, са нещо много необходимо и не можем да а, подкрепим, да отлагаме периода с две години и не можем да подкрепим изменението на докладчика за 3 годишен период отлагане. Относно измененията по докладването на напредъка от Европейската агенция, ако се вземе предвид и разширяването на крайния срок, смятаме, че ще има условно транспониране, което ще доведе до правна несигурност и още повече отлагания, което според нас е контрапродуктивно и, и пречи на основната цела, именно подсилена конкурентоспособност. Другите изменения са по-технични и ще трябва да бъдат анализирани много задълбочено, като се вземе предвид съгласуваността с текста. Например, за резервните части, за идентификацията на резервните части. Комисията счита, че това е действие по координацията, осъществявано от Европейската агенция ЖП Транспорт, т.е. това е в процеса на стандартизация. И се подразбира, че всички изменения относно делегираните или изпълнителни правомощи ще бъдат разгледани от комисията. Така или иначе, приветстваме горещо този доклад. Благодаря. Мари Терез, нещо да имате да добавите, някакви коментари? Oui, merci beaucoup. Да, благодаря ви много, госпожо председател. Всички сме съгласни, мисля, че е абсолютно необходимо решение за разпокъсаността, която съществува днес между държавите членки. Има много примери. Господин Влашък цитира някой от тях за неговата страна има въпроси, не съмнение, но въпроси, свързани с капацитета на агенцията наистина да включи цялата отговорност, която е твърде техническа. И именно за това аз реших да помоля за по-дълъг срок. Мисля, че това ще се обсъжда те първа и ще се посочат вашите аргументи и съответно аргументите на депутатите, които познават добре действителността по места. Както каза Ондрих Влашък, трябва наистина всички държави да се включат в играта. Аз го казах. Правилата понякога са именно средството, което им позволява да действат по-скоро протекционистично така че точно за това е много важно това предизвикателство за постигането на едино железопътно пространство в Европа. Благодаря ви, че приехте положително моето предложение за единен регистър, европейски регистър. Мисля, че наистина по този начин ще вървим към единото пространство. По-нататък ще видим с различните партньори, а именно държавите членки, но и самите железопътни компании. Да ще видим как може това да се осъществи. Един голям испански поет, който се казва Антонио Мачадо, казва, че човек се учи да ходи като ходи, ходейки. Мисля, че това е много важно именно. Този дух трябва да е, въведем. Трябва участието на всички. Необходимо е имаме какво да строим заедно и трябва да покажем, че Европейския съюз в момент на силни съмнения днес може именно в такива области, като единното европейско железопътно пространство, да превъзмогне тези съмнения. Благодаря много. Сега предлагам ви като крайен срок за насене на изменения 12 септември, 12 часа. Не сме толкова не бързаме чак толкова, така че можем да си позволим това. Сега да се върнем към предишната точка и искам а, коментар от страна на комисията за по доклада на Роза Фергот. Благодаря. Бих искала първо да благодаря на докладчика за работата по това и трудно досие, в което са, има различни цели. Първо, по-добри условия, по-структурирано превозване, превоз на с и по-добра оперативна съвместимост между различните европейски железопътни структури и системи докладчицата наистина направи един почти изчерпателен списък на проблемите, с които се сблъскват европейските страни и исто историческото развитие на този сектор, който на практика пречи на навлизането на нови оператори на пазара. Проблемите могат да бъдат разрешени само при разширяване обхвата на а, обществените търгове. Колкото до измененията на докладчика, изменение номер 2 относно дефиницията на компетентните местни органи. И наблягам на думата местно. Тук трябва да направим връзка между местният орган и вътрешния оператор. Какво е, вътреш... Кой е вътрешния оператор? Вътрешен оператор е, е онзи, който подлежи на контрол от на, националният орган, което означава, че подобен вътрешен оператор може да получи а, а, поръчка без организиране на а, търг. Като обаче това може да стане само чрез дерогации или в изключителни случаи, си то само на местно равнище. Защото ако подобни договори се предоставят на оператори на друго равнище, регионално или дори на ниво няколко региона или на национално равнище, това означава, че на, на, на практика няма да останат никакви дялове на пазара за конкуренцията или дялове на пазара, които да се заемат след организиране и спечелване на търгове. Второ, обхвата на обществената обслуга, услуга и разпределението на мрежата. Понятието мрежа е положително понятие, особено за развитието на регионалните е, структури. Това означава, че става, че става дум, че има възможност да се е, да, да, да, е, и договори за опериране на една цялостна мрежа линии, а не само на една и по, и по този начин може да се постигне баланс между а, печелившите и непечелившите линии. Трето, ограничаване на мрежата до необходимото и пропорционалното. Т.е. още веднъж да се получи един добър баланс между договорите, предназначени за предоставяне на обществени услуги и договорите с чисто търговска цел. И на последно място възможността да се предостави договор директно но само ако тези договори нямат някакво значително и осезаемо отражение върху развитието на пазара. Докладчика обаче предлага цифрата милион и 500 хиляди, докато Комисията по транспорта предлага тази цифра да бъде 500 000 км на влакова композиция годишно, което ни се струва много по-разумно от предложението на докладчика. Благодаря. Рошан. Благодаря. Много благодаря за вашето изказване. Ще се опитам да обясня защо съм направила тези изменения. Да, действително, въпроса за прозрачността. Знаем, че именно прозрачността е в основата на изменението на регламента. Изменение 2 говори за определението на компетентен местен орган. Правим го, защото решихме, че определението в действащия регламент е задоволително. защото там става въпрос за градската агломерация или за селски район. И мисля, че това, тази добавка може наистина да бъде объркваща. Но сигурно ще намерим някакво съгласие. Ние просто считаме, че настоящия регламент имаше удовлетворително определение. А когато става въпрос за задължението за обществена услуга, ние също смятаме, че трябва да се намери нещо съвместимо, нещо балансирано спрямо търговската мрежа. Именно по тази причина, мисля, че настоящото определение е много ясно. И дълги години по време на прилагането не е имало объркване с това определение. Сега с тази нова позиция на комисията, принципът сякаш е, че някои неща се изключват от обществената област, когато сме под, на поднационално равнище. Иска ни се това да се изясни. Какво разбираме под мрежа? Ние считаме, че това понятие не е определено, но сигурно ще постигнем някакво съгласие. Сега по изменение 6. Въпроса за броя километри. Ще видим различните предложения до септември и ще се опитаме да постигнем съгласие, защото е ясно, че има най-различни цифри, които се подават от различните докладчици. Благодаря. Е, а сега нека да пристъпим към последният е, елемент от този пакет, а именно това на Йоахин Целер. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Веднага ще вляза в същия дух на размисли като предишните докладчици. Именно в ЖП транспорта сме много далеч от единен европейски пазар. Нека да ви разкажа два примера. През 97-98 в моя регион с един приятел разисквахме за този проблем – Разбира се, това беше след падането на Берлинската стена. И бяхме казали, че ме нужда от работници от Полша, от Източна Германия и от другите бивши е, комунистически държави. И въпреки, че твърдяхме, че съществува европейско единство и част от него е свободното движение на стоки и пътници, Това беше малко трудно осъществима на практика. Имахме един влак, който отиваше от Познан до Берлин. Поляците идваха да гледат е, театър, примерно в Берлин, и после да си тръгнат с е, същия влак а, вечерта, примерно в 12 часа и на другата сутрин си бяха на работа. И мисля, че ако навсякъде има такива влакове, мисля, че щеше да бъде добре. Това е истински европейски пазар, докато сега ситуацията е на съвсем различна. И а, другата седмица ще има една такава група, която ще се занимава с ситуацията в Централна Европа а, и по-специално връзката Берлин-Катовице, 600 км връзка. И се оказа, че е по-лесно да, да отидем от Берлин до Нью Йорк, отколкото да отидем от Берлин до Катовице. А, защото ще трябва да се сменя поне два или три пъти. Минимум 9 часа е прехода за тези 600 е, км с е, огромен брой вътрешни връзки, като цяло 9 часа преход. Това показва, че именно този транспорт е все пак много далече още от целите ни. И, както каза Мари Терез, имаме нужда от повече мобилност. Много, много протекционизъм има още в този а, транспорт и трябва да премахнем всички пречки пред ЖП транспорта. И след това Комисията по регионалните въпроси също поставя проблеми. Що се отнася до международния транспорт, по трансграничния транспорт, трябва да имаме адаптация към настоящите изисквания. Имаме много ЖП линии. Имаме много оператори. Местни оператори, които са в теснолинейния транспорт. Те обаче не са свързани с международна мрежа. Така че трябва да видим и да направим добра разлика между това, което е на европейско ниво и това, което е на национално. И да спазваме принципа на субсидиарност, а не да а, искаме уеднаквяване навсякъде за всичко. Имаме локални условия, които съществуват. И трябва също а, да оставим отговорности за местните власти. Така че аз направих препоръки. Сега очаквам вашите изменения и очаквам също дискусията с докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да приветствам труда на докладчика. Той обръща сериозно внимание за по-доброто включване на местните органи в железопътия транспорт. Тъй като аз съм докладчик в, докладчик в Сянка, аз защитавам в, в областта на управлението на железопътния транспорт подход свързан с прагматизъм и с въвеждането на едни общи ясни правила, при които всяка система а, трябва наистина да открие себе си, а не да следва някакви готови модели. Ето сега ще ви кажа какво намирам за съществено. Да, на отделянето на различните функции, защото ако функциите не са разделени, ще има наистина липса на прозрачност да на разграничаването на финансовите потоци и да на насочването на тези потоци към операторите, за да се използват печалбите за финансиране на конкурентност именно. Да на публичните решения в областта на стратегията и на инфраструктурата. Да на капацитета да се разрешават трансгранични спорове на европейско равнище. Обаче не вярвам, че вертикалното разделение наистина се предпоръчва от комисията. Сега по текста на докладчика установявам, че той изразява известни безпокойства във връзка с повече гъвкавост за местните малки предприятия. Отбелязвам си това. Сега във връзка с прехвърлянето на печалбите, мисля, че директивата е твърде ясна и споделям напълно тази цел. Във връзка с включването на отговорността на представителите на местните власти, считам, че в регулаторния надзорен орган трябва тази идея да залегне. Споделям я, естествено, но трябва да подобрим предложението. По изменение 7 това е нещо, което ще трябва да обсъдим. Като принципа е да се пренапише този принцип за разделение. Трябва да сме последователни спрямо процедурата във връзка с това държавата да блокира дадена фирма. Ще работя с господин Целър, за да подобрим този текст, за да може наистина политиката да стане ясна. Взимащите решения на местно равнище трябва да могат да дадат своя глас в развитието на железопътния превоз на местно равнище. Те имат отговорност. Трябва да се отпусне гъвкавост за да може всичко да се приспособи към спецификата на територията. И накрая, що се отнася до трансграничния транспорт и междурегионалния, той трябва да се третира приоритетно, за да може реформата да стане наистина голяма европейска реформа на а, железниците. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми дадахте думата. Бих искал първо да благодаря на докладчица, на докладчика за работата по доклада. И мисля обаче, защото са не е необходимо да изясниме някои а, понятия. Аз бях а, докладчик в Сянка в Комисията по транспорта за промяната на тази директива, т.е. работа по проблема вече от известно време. Разбира се. Посоката и насоката е либерализацията, защото ние искаме железопътния транспорт да стане конкурентно способен и да бъде един, една достойна альтернатива на пътния транспорт. Но в никакъв случай не трябва да има дискриминация спрямо различните държави членки, спрямо предприятия от е, различните държави членки. Също е с... Доклад, докладчик предлага е, някои държави членки да имат е, възможност за построят и да разполагат с необходимата инфраструктура преди да влезе в сила директивата за разделянето на управлението от собствеността. Обаче не подобна обаче перспектива би, би трябвало да може да, да съществува за всички, така че в предприятията за, които имат по-малко от 50 служащи, няма да могат да участват в тази схема. Така че това са мои, е, моята резерва, моята, моите съмнения и бих искала да може да ги израза по-късно комисията. Благодаря на докладчика за това, че работи по железопътния пакет с много желание. Това е един амбициозен пакет, който има за цел да създаде един, едно общо железопътно пространство в Европа с необходимите услуги. Обаче за, за все още имаме проблеми, свързани с оперативната съвместимост. Ням, техническите правила са прекалено а, сложни и приложението им е много скъпо и все още няма необходимите условия за оптимизиране на инфраструктурното управление. не, пазара не е достатъчно отворен и националните власти все още упражняват монопол върху широки дялове от а, пазара. Затова комисията а, смята да направи едно изследване на пазара в Европа и оценка. Наистина раз разделянето на управлението на инфраструктурата от експлоатацията ще бъде най-доброто решение. За да има повече гъвкавост, се предвиждат и е, альтернативни опции за онези държиви членки, които вече ще разполагат с необходимата структура в момента, в който е, директивата ще влезе в сила. Тази е, опция е, е приемлива и за комисията, и за повечето държави членки, ако съществуват необходимите е, защитни клаузи. Така че ние приветстваме желанието е, на докладчика да изясни и дефинициите и нещата, но ние имаме и две възражения. Първо, дерогацията за малките интегрирани структури и за специални инвестиционни проекти са прекалено обширни и не се взема достатъчно влиянието им върху функционирането на пазара, защото дори малки, да малки структури могат да имат доста голямо влияние за цялостното организиране на пазара. Давам като, като пример тунела и железопътната линия, която свързва Франция с Великобритания. Така че всички предприятия трябва и инфра, инфраструктури трябва да бъдат а, а, прилагани а, едни и същи правила. А за тези, които нямат пряко влияние за функционирането на пазара, съществуват а, подобни изключения в директива 34 от 2012 година. А, също, също също така държавите членки могат да, да, да, да предприемат а, а, мерки за проверка на а, ефективността на защитните клаузи, а и комисията може да а, предприеме съответните мерки. Що се отнася до участието на местните и регионални власти в целият процес на управление. Комисията смята, че това са всъщност основните клиенти на железопътния транспорт и на тази услуга и че те трябва да участват, но само когато това е е, необходимо и когато това е целесообразно, за да не се създава допълнителна е, административна тежест. Е, кол... Колкото до обикно... уеднаквяване на системите за продаване, продажба на билети и така нататък, трябва също да се запази автономията на различните е, защитните е, структури и трябва да се направи разграчение между обща схема за продажба на билети и интегрирана схема за е, продажба на билети. Комисията не счита, че, е, че е необходимо да се забавят създаването на общата органи за е, да се, не се забавя създаването на, инфра, на европейска инфраструктура, асоциираща управителите на инфраструктури. Благодаря. Йоахим, искате ли да вземете думата? Да. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Лашек за подробните обяснения. Мисля, че бихме могли да водим една конструктивна дискусия. Отбелязвам си забележките също и на комисията и смятам, че трябва да действаме на местна почва и после вече да разширяваме действията. Разбира се, Що се отнася до достъпа, трябва да има европейски решения, това е ясно. Но железниците е, са различни в различните държави и не трябва да има губещи. Има регионални и местни компетенции, които трябва да се зачитат. Така или иначе. Отбелязах си всичко, което а, казахте и съответно и ние ще реагираме. Крайният срок за внасяне на измененията 12 септември на обяд. С това стигаме до последната точка от дневния ред, а именно за следващото заседанието ще бъде 23-24 септември и слагаме край на това заседание и приятна вакансия, лятна вакансия за тези, които остават тук. Край на заседанието. So now the interpreters have a problem or how is it?